Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią pierwszy punkt to głosowanie opinii Както вчера обявихме, първата точка от дневния ред е свързана с гласуване във връзка с новите храни. Госпожа Сарбо изготви това становище. В случая водеща е Комисията по околна среда. И днес ние трябва да приемем становище, защото на 24 ноември ще се гласува по него. Срокът за внасене на изменения беше 10 октомври, 277 изменения са внесени. Имате ли коментари в тази връзка? Може би докладчика. Не виждам обаче тя да желая да вземе думата, така че в е, случая предлагам веднага да преминем към гласуване. Започваме с гласуването. Компромис А, първа част. С дигане на ръка. Кой е за компромис А, кой е за, кой е против? Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. Изменение 102 за. Против. Отхвърля се. Изменение 106 на господин Бове. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 108 за. На госпожа Мой. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис Б. Гласуваме по първата част за. Против. Приема се. Втората част. Гласуваме по втора част на изменение Б. За. Против. Отхвърля се. Част 3. За против, отхвърля се. В този случай продължаваме с 138 на госпожа Мой. Кой е за изменение 138 на госпожа Мой? Против. Отхвърля се. Компромис С. Кой е за? Господин Тарабела желая думата. Благодаря, господин председател. Искам да попитам, ако няма нито една част от е, компромиса, която не е прията. Може ли да преминем към изменение 109? Отпада ли? Остава ли? Защото е, компромисът не беше прият. Председателят, ако компромис Б се приеме, отпадат 109, 110, 111, 113, 133 и 305. В случай на отхвърляне ние би трябвало да гласуваме. Тъй като компромисът обаче беше прият, първата му част, всички тези изменения отпадат.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 ако се приеме компромис Б, тогава отпадат 109, 110, 113, 158. Всички тези изменения отпадат и по този начин преминаваме към изменение 138. Yes, I said. Okay. W takim razie przechodzimy do... Добре. В този случай гласуваме компромис С. Кой е за? Против. Приема се. 124 е следващото изменение. Кой е за? Против. Ще проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. При социалистите има едно лице, което гласува повече. При НП също. Повтаряме гласуването. Гласуваме още веднъж по изменение 124, начало на гласуването. Моля, за корекция, за да имаме правилния брой лица при гласуването. Имаме по един човек повече при НП и социалистите. Сега открием отново гласуването. Гласувайте. Господин Родев. Англи... And then you can see. Ето. Не трябва отново да минаваме през гласуване, когато има по един повече от съответните политически групи, социалисти или НП. Окей, okay, процедура е процедура. В таким е приемте. Ние трябва да се придържаме към правилата на процедурата. Между другото, гласуването приключи. Отхвърля се. Преминаваме сега към изменение 150, 125 и 126. 125 и 126. Кой е за? Против? Приема се.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 This one was adopted. No, adopted. Oh, yes, it is adopted. Okay, okay. Adopted. Okay, okay. 24, yeah. Okay. Przepraszam, błąd był w zapisie sekretariatu. Przechodzimy do poprawki 127. Извинете прекъсването. Преминаваме към гласуване на 127 изменения, 127 едно изказване. 125, 126, 128 отпадат, според мен. Сто двадесет и четири отпада и без това, поради което респективно 124 беше отхвърлено, поради което трябва да гласуваме по следващите изменения 125 и 126. Now it's after putting to the vote 124.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 Proszę Państwa, poprawka 124, poprawka 124 upadła. Dami i gospoda, 124 beszy беше отхвърлено. Затова сега głosujemy po 127. По 125 и 126 вече гласувахме. Респективно не, 127 отпада. Преминаваме към 129 на господин Бобе, кой е за, против. Отхвърля се. Сега, 120. За. Против. Отхвърля се. 133. 133 за. Против. Приема се. Сега преминаваме към първия блок. Кой е за блок 1? За. Против. Отхвърля се. 136 за. Против. Приема се. 139 за. Против. Отхвърля се. 140 за. Против. Отхвърля се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. Не. Сто четиридесет и пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме електронно по 145. Начало на гласуването. Край на гласуването. Пак казвам, гласуваме 145. Край на гласуването. Повтаряме гласуването, защото имаме много депутати от е, групата на социалистите. Отново гласуваме изменение 145 начало, край на гласуването. Пак имаме един човек в повече от социалистите. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 146 на господин Бове за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по блок 2. Кой е за блок 2? Против? Въздържали се? Приема се. С това продължаваме гласуването и гласуваме по изменение 150. Кой е за? Против? Отхвърля се. 152 за, против, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 153 за, против, отхвърля се. 155 за, против, отхвърля се. 157 на госпожа Мои за, против, отхвърля се. Блок 3 Иска ли някой да направим проверка по 157? Не, не е необходимо. Тогава, както казах, преминаваме към гласуване на блок 3. А, всъщност да, трябва да извършим проверка. Гласуваме електронно по 157 на госпожа Мой, начало на гласуването. Край на гласуването. Пак един социал-демократ повече. трябва още веднъж да проведем гласуването. А респективно, виждам, че не е необходимо, защото се отхвърля с много ясна разлика. Сега блок 3. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 14 на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. 162 на господин Тарабела за. Пак повтарям 162. Кой е против сега? Отхвърля се. Ще направим електронна проверка. Мисля, че се отхвърли, но ще гласуваме електронно по 162, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Блок 4. За. Против. Приема се. 165 за. Против. Отхвърля се. Номер 16 на докладчика за. Против. Приема се. 167 на госпожа Мой за. Против. Отхвърлят се. Сега приехме блок 4, отпадат някои изменения и продължаваме с кое изменение. Przechodzimy do poprawki 160, yy, 168. Kto jest za poprawką 168? Продължаваме с изменение 168. Кой е за? Против. Приема се. 166 за. А, отпада всъщност. Така че 170 кой е за? Против. Отхвърля се. 17 на докладчика. За. Против. Приема се. 171 на господин Бове за. Против. Отхвърля се. 172 на госпожа Мой. Кой е за? Против. Отхвърля се. Сто седемдесет и три за против приема се. 174 за против отхвърля се 175 за против отхвърля се 177 на господин Бове за против отхвърля се 178 за, против, отхвърля се. Сто седемдесет и девет за против отхвърля се. 181 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме Амблок 186-188. Кой е за тези изменения? Кой е против? Отхвърлят се. Желаете ли проверка чрез електронно гласуване? Добре, тогава ще гласуваме електронно по 186 до 188 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега продължаваме с 189 и 190. Кой е за? Против. Приемат се. Блок 5. За. Против. Ще помоля да гласуваме електронно. Начало на гласуването по блок 5. Край на гласуването. Приема се с един глас мнозинство. Сто на господин Буда. Кой е за? против, приема се. 194 на господин Бове за, против, отхвърля се. 195 за, против, отхвърля се. но нека да проверим за всеки случай. Гласуваме отново по 195 електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 196 за. Против. Отхвърля се. Преминаваме към следващото изменение. 198 за, против, отхвърля се. Сто деветдесет и девет на госпожа Мои. За, против, отхвърля се. 203 за против Извинете, трябва да гласуваме по 201, защото блок 1 не беше прият. Така че гласуваме по 201 за. Против. Приема се. 203 беше отхвърлено. Но, за да спазим формалностите, ще гласуваме още веднъж по 203. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 206 за, против, приема се. Двеста и пет за Не, всъщност тези изменения отпадат. Преминаваме към 208. Кой е за? Против. Приемат се. 209. За. Против. Отхвърля се. 210 за. Против. Отхвърля се. на господин Кузмик и така нататък. Кой е за? Против? Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста и на господин Боваза. за. Против. Отхвърля се. 216 за против отхвърля се 217 за. Против. Отхвърля се. 218 за. Против. Отхвърля се. Блок 6. За. Против. 218. Отхвърля се. В този случай ще прескочим част от измененията. А не всъщност блок 6 беше отхвърлен, казва председателят. Добре, гласуваме още веднъж по блок 6, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С 4 гласа мнозинство, но все пак се приема. Преминаваме с, към 227 и 228 на следващата страница. Правим го, защото беше прият блок 6. 227 и 228. По тях гласуваме за. Против. Отхвърлят се. Нека да проверим електронно. Начало на гласуването по 227 и 228. Край на гласуването. Приемат се. Обаче искахме да разсеем всякакви съмнения. 229 е, всъщност по него не се гласува. 230. За. Против. Отхвърля се. 231 за. Против. Приема се. 232 за. Против. Отхвърля се. 233 за. Против. Отхвърля се. Двеста тридесет и четири отпада. Не, всъщност поправя се председателят. Ще трябва да гласуваме по 234. Кой е за? Против. Приема се. Сега, номер 20 на докладчика за. Против. Приема се. 235 на господин Бове. Отпада защото приехме 234 така. Гласуваме по 236 сега за, против. Отхвърля се. 237 за, против. Отхвърля се. 238 за. Против. Отхвърля се. Сега 22 и 241. 22 и 241. Кой е за? Против. Приема се. Двеста четиридесет и седем. За. Против. Отхвърля се. Ще проверим чрез електронно гласуване по 247, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 248 за. Против. Отхвърля се. 250 за. Против. Отхвърля се. 251 за. Против приема се. 252 за, против, отхвърля се. 253 за, против, отхвърля се. 254 за, против, отхвърля се. 255 за. Против. Отхвърля се. Двеста петдесет шест за. Против. Ще проверим че с електронно гласуване. 256. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре е, че проверихме, защото резултата не е съвсем еднозначен, т.е. с малко се отхвърля. Отхвърля се. Следващото изменение 24 за, против, не, всъщност приема се, поправя се председателя. 258 за, против. Отхвърля се. Ще проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по 258. Край на гласуването. Отхвърля се. 259 на господин Бове за. Против. Приема се. Гласуваме блок 7. За. Против. Отхвърля се. 260 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването по 260. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Тарабела. Жозе Белве, аз ще говоря на негово място, тъй като не е тук в момента. Изменение 261 не беше гласувано, понеже се, от, се покрива от блок 7. И е, при това положение би трябвало да се гласува 261, според мен. Уважаеми колеги, блок номер 7 се отхвърли нашите експерти направиха анализ и от тук проистича, че по 261 не се гласува. Да, в моите указания беше записано, че няма да гласуваме, защото се включва, покрива се от блок 7. И ако се отхвърли блок 7, се отхвърля същевременно и 261. Така се обясняват нещата в този случай. Сега 262 за. Против. Отхвърля се. 263 за. Против. Отхвърля се. 265 за. Против. Отхвърля се. Ще проверим чрез електронно гласуване по 265 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. След това 267 за. Против. Отхвърля се. 268 не. Проверка по електронно, електронно по 267. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с два гласа мнозинство. 268 за Против. Приема се. 269 за. Против. Приема се. 270 за. Против. Отхвърля се. Двеста седемдесет и четири на господин Кузмюк. Е, кой е за? Против? Мисля, че се прие, но нека да проверим. Начало на гласуването по 274. Моля всички да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 275 за. против, приема се. 276 на господин Бове за. Против. Отхвърля се. Има ли проблем с френския превод? Господин председател, нямахме превод на френски. Няколко точки не бяха преведени, така че явно има проблем с превода на френски язик. Може ли да бъде отстранен проблема? Сега имате ли превод на френски? Добре. Продължаваме още веднъж. По 276 гласуваме. За, против. Отхвърля се. 277 също на господин Бове за, против. Отхвърля се. 20, всъщност 26 на докладчика за, против. Приема се. 279 на господин Бове за, против. Отхвърля се. 280, също на господин Бове за. Против. Отхвърля се. Проверка по 280, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. честито. И сега 281 за. Против. Отхвърля се. на господин Бове за против. Отхвърля се. 284. Не. Поправя се председателят. Първо 283. Кой е за? Против. Изглежда, че се приема, но нека да проверим. Проверка по 283. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 284 за. Против. Отхвърля се. 285. Да. 285. Кой е за? Приема се. 286, извинете, 287 и 290, анблок, за, против, приема се. Или искате проверка по гласуването Амблок? Добре. Проверка по 287 и 290 гласуване на блок начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 289 за. Против. Отхвърля се. 291 на госпожа Мой за, против. Отхвърля се. Двеста Не, поправя се председателят. Триста и едно. 301 на следващата страница. Кой е за? Против. Проверка чрез електронно гласуване по 301 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 302 на госпожа Мой за, против. Отхвърля се. 28 на докладчика за, против. Приема се. 303 на господин Бове за, против. Отхвърля се. 29 на докладчика за, против, приема се. Триста и четири на господин Капуто, кой е за? Про... Извинете, поправя се председателят. 306 е следващото изменение, по което ще гласуваме. 306 за. Против. Отхвърлят се. Сега преминаваме към гласуване на съображенията от преамбюла. 31 за, против, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. Сега, две на докладчика. Кой е за? Против? Гласуваме изменение 2, начало на гласуването, край на гласуването. Вие не гласувахте. Много ви моля всички да По-точно, не всички гласуваха при първото гласуване, така че проверката е сега чрез електронно гласуване. Сега наистина е край на гласуването. Чудесно, хубав резултат, единодушие. Сега, изменение 41, аз току-що казах, че вие не гласувахте ясно с дигане на ръка, затова трябваше да проверим. Сега 41 за. Против. Отхвърля се. Сега 49, гласуваме 49 за, против. Отхвърля се. Петдесет за, против, отхвърля се. 51 за, приема се. 53 за, против, отхвърлят се. 55 за, против, приема се. 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, отхвърля се. 60. Не, извинете, ще направим проверка по 59, начало на гласуване. Не, председателят се коригира. Правим проверка по 58, начало на гласуването по изменение 58. Край на гласуването. Приема се. Петдесет и девет на господин Тарабела за. Против. Ще проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването по изменение 59. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. За. Приема се. 61. Това се приема, така ли? Значи 61 за, против, въз... Приема се. Сега преминаваме към 67 за. Против. Отхвърля се. 70 за. Против. Отхвърля се. 71 за. Против. Отхвърля се.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 77 за, против, отхвърля се. 80 за, против, приема се. 81 за, против, приема се. 83 83 за. Против. Отхвърля се. 84 за. Против. Отхвърля се. 85 за. Против. Отхвърля се. 86 за. Против. Отхвърля се. 88 за. Против. Отхвърля се. 89 за, против, отхвърля се. 90 за, против. Не трябва да гласуваме. По 90, по 90 не се гласува, така че 91 на госпожа Мой за, против, отхвърля се. 92 за, против, отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 94 за, против, отхвърля се. 95 за, против, отхвърля се. 96 Желаете проверка? По 94 трябва да извършим проверка. Начало на електронното гласуване по 94. Край на гласуването. Отхвърля се. пет. за, против, Отхвърля се. 101 на господин Бове за, против, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото становище, след гласуваните изменения, за, против, Секретариатът казва, че трябва да гласуваме електронно, така че сега гласуваме електронно по цялото становище, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Благодаря за участието ви в това гласуване. Искахме да продължим точно в 10 часа, обаче гласуването продължи малко повече, защото трябваше да се гласуват много изменения. винаги или по-скоро много често е, вие молихте за електронно гласуване, много често то потвърди моята оценка. Така, сега гласуването приключи, ще направим кратка техническа пауза. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany poglądów w sprawie. Уважаеми дами и господа, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение относно бюджета на Европейския съюз за 2015 година, селско-стопански кризисен резерв. Вие познавате съдържанието на коректурното писмо. Това е е решение, което беше взето по него, вие го познавате, всъщност се предлага е, прехвърляне на средствата от е, селско-стопанския бюджет на друго място. Знаем, че в селското стопанство в момента има криза. Тази криза е предизвикана не от селските стопани, не по селско-стопански причини, а всъщност става дума за резултата от една международна политическа криза. Това не е криза, която е причинена от пазарите средствата в селско-стопанския бюджет в момент, в който секторът е в криза и не знаем как ще продължи развитието по-нататък, средствата за селски, селско стопанство трябва да бъдат изразходвани целево, а не да се прехвърлят на друго място. Така че е, в този случай мога да кажа, че става дума за обективна оценка, поради което тази тема среща много голям интерес. Във връзка с днесното е, заседание сме поканили представители на комисията, господин Артион комисията, от комисията по бюджети, той е председател. Така че е, му казвам сърдечно добре дошъл. В случая той е председател на комисията по бюджети. Още веднъж е, ви казвам добре дошъл. Радвам се, че днес сте сред нас. Освен това, ми позволете да приветствам докладчика по бюджет 2015 година, госпожа Гвардия Фабал. Не знам дали тя е вече тук. Да, е, добре дошла и на вас. Комисията по селско стопанство също се зае с тази тема. Нашият е, докладчик е господин Яр. И Имаме също представители на главна на генерална дирекция Агри, генерален директор Хайслер, също ви казваме добре дошъл и е, също така ви честитим този толкова висок пост в е, генерална дирекция Агри. Благодарим ви за доброто сътрудничество, което сме имали до сега. Така че, ако позволите, ще преминем веднага към разискването. Първо ще дам думата на господин Яр, който в нашата комисия е разработил становище по тази тема. Ако обичате, изложете вашата, респективно позицията на комисията по тази въпрос. Благодаря, господин председател. Аз е, наистина ще представя нещата от глобална политическа гледна точка. За какво става дума? Всяка година селско-стопански средства се изискват обратно от държавите членки. Това се прави по различни причини. И е, освен това е, мога да кажа, че е, има и една такса за свръхпроизводство на мляко и сега трябва да се вземе решение какво трябва да се прави с тези средства. Това от една страна, от друга страна как изглеждат нещата в е, селско-стопанския бюджет. Е, тази година, е, естествено, от една страна имаме доста ограничен бюджет, от друга страна пък имаше различни кризи. Кризата поради е, добро производство, криза поради руското ембарго и последно криза която е, всъщност е политическа. Имам предвид е, руското ембарго. То се дължи на политически решения. Тук трудно може да се представи аргумента, че за руското ембарго са виновни нашите земеделски стопани. Това е по-скоро политическо решение, но в селско-стопанския сектор ще трябва да помогнем на нашите селски стопани да се справят с последиците от тази криза. До сега е, всичко върви логично и можем да потвърдим. Обаче да се справим с всичко това означава да помогнем, а за тази цел са необходими финансови средства. Становището на Комисията по селско стопанство е ясно. Ние искаме средствата, които се връщат които се изплащат обратно по различни причини, които посочих, е, всъщност са е, farmer money, пари на селските стопани. И ние подкрепяме становището е, тези средства да се оставят в селско-стопанския сектор и да се използват за справяне с кризата. И това е големия спор, защото нашите правителствени държавни ръководители имат други идеи, има и други проблеми по света. Аз приемам и това, обаче обаче те много бързо взеха решение е, е, да открият селскостопанския бюджет като резерв за финансиране. Това е политически конфликт, е, според нас обаче ние искаме средствата да се върнат на фермерите за справяне с тази криза, която има политически причини. И това е всъщност конфликтната точка, по която днес обсъждаме. Ние искаме да подкрепим бюджетната комисия, която направи доста окоръжаващи заключения е, се проявяват желание за компромис, но всъщност е, с това, което изобщо не сме съгласни е, ако тези средства ни бъдат отнети напълно. И последния коментар в е, консултациите по бюджета реагирахме много разумно, преговаряхме добре и трябва да се знае, че сълскостопанския сектор междувременно Е, разполага с един е, крайно намален като обен фонд за катастрофи. Е, има големи проблеми в млекопреработвателния сектор, в обощарството, в свиневътството и ние просто трябва да помогнем на нашите земеделски стопани. Сега мисля, че цифрите много по-добре ще бъдат представени от експертите по бюджета. Е, така. Има и други лица, които желаят да вземат думата. Председателя на бюджетната комисия сега ще я получи. Господин председател, сега вие имате думата. Обръщам се към председателя на бюджетната комисия. Господин председател, благодаря ви, че ни поканихте. Ние сме тук с госпожа Гардия Забал, която е основен докладчик за бюджет 2015 година. Комисията ни представи проекта за коригиращо писмо за бюджет 2015 година. На четвърти в бюджетната комисия бях поканил онези от вас, които членуват в Комисията по селско стопанство, да присъствате на тази среща. На този етап бюджетната комисия още нямаше становище. Искахме да ви изслушаме. И за това дойдохме тук с госпожа Гардия Забал тази сутрин. Трябва да припомня, че бюджетното състояние на Европейския съюз буди безпокойство. Буди безпокойство, защото разминаването между поетите задължения и плащанията непрекъснато нараства неизплатените средства до края на 2013 година възлижаше на 220 мили... милиарда. И има опасност да се увеличи допълнително сумата, която са неизплатени задължения. Комисията за сега не може да ликвидира тези разлики. 5 милиарда бяха неплатени 2010-2011 година, вече бяха 11 милиарда, в края на 11 година 16, а сега 23 милиарда до края на 2013 и тук именно се към момента вече достигнали около 30 е, милиарда. Комисията се опитва да отговори на някои неотложни нужди, нужди но все още е, отговорните фактори, както и неправителствените организации, както и местните органи, различните оператори. Всички са обезпокоени и а, комисията може би ще трябва да плаща лихви за забавени плащания. Затова комисията излезе с това коригиращо писмо, което предизвиква от ваша страна някои реакции, както чухме преди малко от господин Яр. Господин председател, ние дойдохме тук, за да ви изслушаме, тъй като помирителната процедура по коригиращия бюджет за 2014 година и проекто бюджета за 2015 година започва днес в 15 часа. И тази помирителна процедура трябва да доведе до приключване на с решение до 15 ноември. Така че ние взехме предвид коригиращото писмо за 2015 година. Искаме да разберем какво е вашето мнение, тъй като искам да кажа отново, че на този етап бюджетната комисия няма още становище. Европейския фонд за гарантиране на земеделието разполага с а, известни ресурси. Комисията е взела от тях 448 милиона и 17 милиона могат да бъдат прехвърлени за 2015 година. През 2014 година за пръв път се прилага договореното за следващия финансов период. За 2015 година виждаме, че има предвидени действия като е необходимо да се а, заделят също а, провизии, а, за да бъдат покрити загубите на селските стопани от руското ембарго. Комисията ни уверява, че са взети нужните мерки. Затова ние сме тук като знак за важността, която отдаваме на вашето мнение. Искаме да изслушаме какви са вашите съображения. Може би главният докладчик по бюджет 2015 година би желал да допълни нещо към казаното от мен. Благодаря. Имате думата, госпожо. Е, господин председател, всъщност нямах намерение сега да взема думата, но тъй като председателя на нашата комисия каза, че сме тук да ви слушаме, ще а, е, говоря, разбира се. Знаем, че а, е, това коригиращо писмо предизвика много притеснение, не само тук, но и в е, съвета. Днес след обяд започваме а, първите а, преговори а, по отношение на 2014, разбира се, 2015, което означава, че ще разглеждаме и коригиращото писмо. С голям интерес очакваме да изслушаме вашата позиция по въпроса. Също така е интересно ние да чуем какви обяснения ще ни даде Европейската комисия но ние бихме желали да разполагаме с всички факти, становища, позиции. Всичко това трябва да бъде съвсем ясно за нас, за да можем да започнем днес след обед преговорите с надежда да стигнем до резултати, които ще бъдат удовлетворителни за всички. Както каза председателя на нашата комисия, положението е много сложно. Средствата, е, заделени за селското стопанство, изпитват натиск. За съжаление, това е положението и с целия бюджет. И трябва да разберем, че това не е проблем само за земеделските стопани. Макар, че в конкретния случай говорим именно за проблемите за земеделските стопани. Има и други големи проблеми, свързани с плащанията по-специално. И също така, тъй като се натрупват неразплатени сметки, все повече и повече хора чакат да получат парите си, да получат възстановяванията от Европейския съюз. Но сега тук сме, за да изслушаме вас, за да можем да разполагаме с най-добрата информация от вашата комисия, за да можем да участваме успешно в преговорите. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Високо оценяваме факта, че присъствате днес на нашето заседание, особено имайки предвид, че започват и е, преговорите днес след обед по помирителната процедура за бюджета. И така обръщам се към а, координаторите от нашата комисия. А, ще има ограничение във времето за изказване. Много ви моля, а, господин Дес, най-напред вие ще имате думата. Знае, че също присъствахте в вторник на заседанието на комисията. Да, благодаря ви много. Благодаря много и на бюджетната комисия за това, че изпра, са изпратили свои представители тук на нашето заседание. Благодаря, че ми предоставяте тази възможност е, да участвам и на вашето заседание във вторник и да взема думата. Сега искам да обясня нашата позиция и ще повторя нещо. Европа се разширява, 28 са държавите членки по настоящем, а селското стопанство се свива бюджетът за селското стопанство не може винаги да се а, използва за финансиране на други каузи трябва да намерим начин да гарантираме това, че средствата, които постъпват от земеделието, от селското стопанство, остават в селското стопанство и се използват за целите на селското стопанство. Трябва да осъзнаем, че а, е, изключително недостатъчни са средствата, които ни, с които ние разполагаме за бедствие или кризи. Ако възникне наистина а, е, някаква голяма криза, няма да разполагаме с нужните средства по така предвидените средства, за да можем да реагираме адекватно на подобна тежка ситуация. За мен е голямо удоволствие да заявя тук, че никой от бюджетната комисия не се изказа против е, нашия отрасъл. Надявам се, че ще можем да намерим разумно решение, за да разполагаме с нужните средства, ако те са необходими. Благодаря председателя. Благодаря ви. Господин Никълсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Не Истина осъзнаваме проблема и подробностите, но за първи път лично аз чувам всички тези данни. Уверявам ви, много тежко положение. И аз виждам, че всяка година сметките се натрупват в Европа. И аз си мисля, че ако бях свидетел на този процес редовно през годините, щях да призова да се вземат бързи мерки по въпроса. И наистина сега тези средства са насочени към кризата с болестта Ебола. Да, това е страшна криза, действително. Не искам да кажа, че не трябва да се използват средства за това. Но е, ако се изискват средства за криза в селското стопанство до година, тези средства ще се върнат ли в бюджета на земеделието? Това е мой въпрос. Ако се изискат средства в краткосрочен а, е, а, е, план, ще се случи ли това? Добре, тогава ще кажем съгласни сме, използвате тези средства сега за тези цели, но когато на нас ни потрябват за спешни нужди, много моля, нека да ни бъдат върнати тези средства в на сметка това са средства, които са генерирани в отрасъла и е, е, би трябвало да бъдат използвани именно за този отрасъл. Сега, разбира се, не значи, че не трябва да си сътрудничим, за да постигнем крайните резултати, но трябва да работим съвместно. Във всеки случай, е, комисията не може да продължава да действа по този начин. Неприемливо е, напълно неприемливо е комисията е предишния мандат да представи метод, който да се поема от сегашния. Благодаря. Председателя Имате думата, следващия оратор. Да, разбирам проблемите, които бяха засегнати от председателя на бюджетната комисия, но това не обосновава заиграването с парите на замеделските стопани, защото Европейската комисия ни казва увеличение бюджета, но пръсно всъщност той е намален като цяло след това се взима съответно от суперналога за свръхпроизводството на мляко и от тук нататък се финансират различни нужди, което означава, че се открива кризисния резерв на практика за други цели, а това не остава един и същи. С други думи, използва се кризисния резерв или парите взети от замеделските стопани. Какво прави комисията? взима наистина средства поступили от санкции в селското стопанство и ги разпределя на други пера от бюджета. Всички знаем това. Господин Никълсън каза, знаем, че трябва да си плащаме сметките. И всички ще дадем своя принос в борбата срещу ебола. Аз съм сигурен, че замеделските е, стопани осъзнават всичко това, но не е частно само те да покрият тези разходи. И на второ място, ние чуваме, че замеделските стопани нямат нужда от средствата от кризисния резерв. Е, добре, нека да насоча вниманието ви към руското ембарго, към забраната, към цените на млякото и откриването на нови пазари. Ето за това тази игра с бюджета от страна на Европейската комисия не е приемлива за нашата комисия. Благодаря, господин председателю. Координаторов, przechodzimy do zgłoszeń z sali. Bardzo prosimy, aby się mieścić w tym przewidzianym czasie maksimum. слушахме координаторите, можем да применим към останалите оратори, членове на комисията, но моля ви да се ограничите в рамките на две минути. Госпожа Гарсия има думата. Благодаря, господин председател. Писмото за коригиране на бюджета е в ущърпа на създадени от е, надежди от есента на миналата, от пролета на миналата година. И е в ущърп на фермерите, тъй като те са засегнати от ефекта на руското ембарго. Освен това, се отнемат средства, предвидени за селското стопанство. Но Решението за налагане на санкции на Русия е политическо и за него не са виновни фермерите за това, което се предлага тук, не е рационално. Тези мерки трябва да бъдат финансирани, но същевременно се правят промени в функция 2, което ще бъде отново в ущърп на европейските фермери. това не е логично. В по-общ план подкопава това, което е предвидено в член 22 относно доброто финансово управление, така както е посочено в междуинституционалното споразумение. Трите институции поеха ангажимент да се прилага система на трансфери. при спазването на определени процедури. Но това предложение, което разглеждаме, лишава от всякакъв смисъл всичко това и създава изключително сериозен прецедент, което е в е, вреда Благодаря. Може да следите времето за изказване на екрана. Господин Калиновски има думата. Онези, които са засегнали от руското ембарго, трябва да получат компенсации и тази компенсация трябваше да дойде от така наречения марш. Оказва се сега, че ще се използва и резерва за 2015 година и средствата, предвидени в маржа, ще се използват за нещо друго, което означава, че следващата година сектора на селското стопанство ще остане цяло беззащитен, защитен и, и ще бъде изложен на кризи без да има нужната защита. Искам да припомня, че в Полша сме изправени пред ситуация в момента, при които тонове ябълки се складират, тъй като не могат да достигнат до руския пазар и няма пазари за тях. И всичко това е резултат от взетите политически решения. Тези произведени ябълки не могат да бъдат пласирани на руския пазар и трябва да им се намери реализация на европ... други европейски пазари. И това е сериозен въпрос не само за Польша, но и за целия Европейски съюз. Говорихме вчера за вноса на плодове от Молдова, но това е съвсем малко количество. Неизразходваните ресурси от първия регламент 125 милиона не могат ли да бъдат пренасочени към програми, предназначени за справяне с излишъка на плодове в Европейския съюз? Благодаря, господин Шаер. Госпожа Шаер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз говоря а, във връзка с а, борбата срещу болестта Ебола. Разбира се, е необходимо да се направи нещо в това отношение. Аз се запознах а, с писмото знае, че няма достатъчно средства. Разбира се, всички сме съгласни, че трябва да се осигурят е, и средства за фермерите, които страдат от наложените е, санкции, то не само млекопроизводителите. Ние нямаме разминаване по е, това, което беше казано от другите колеги, че е необходимо да се заделят средства и за борба срещу ебола. и можем да помислим как да бъдат набрани тези средства. Следващият оратор. Um, Благодаря, господин председател. Аз съм представител на Латвия. Латвия е страна, където млекопроизводството е силно повлияно от руското ембарго. До сега не сме получили почти нищо като компенсация, с изключение на това, което беше платено от нашето правителство е, и малко средства, предназначени за частно складиране. Цените на млякото рязко спаднаха. Ние губим около 30% от е, обема на производството. Затова считам, че е напълно несправедливо, че заради политическо решение, което е важно за целия съюз, е, не само за сектора на селското стопанство. Селското стопанство е това, в което в крайна сметка трябва да плати сметката. Просто вземането на средства, които са получени от плащането на налог върху млякопроизводството, да се използват тези средства за други бюджетни нужди не е оправдано. Разбирам, че е важно да се борим срещу еболата, както и да обръщаме внимание на хуманитарните нужди, да, нужди да проявяваме солидарност, но тези средства трябва да дойдат и от други пера от бюджета, не само от бюджета за селското стопанство. Силно се надявам, че хората, които работят с цифрите, на тези, които какво влиза и какво излиза от бюджета, ще вземат предвид, че се застрашава целият сектор на селското стопанство от недостатъчният отговор, който се дава за запазване на производството на мляко, на плодове и други селскостопански продукти в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Риверо. Благодаря. Става дума за пет точки. В това писмо беше казано, че ще трябва да се справим с този резерв с кризата. Всъщност, е, в случая става дума за въпрос свързан с финансовата дисциплина и това оказва влияние върху преките плащания и е, по принцип е, също се поставя под въпрос и доверието на земеделските стопани. И второ, ако има друга криза, ние селските стопани няма да бъдем повече защитени. Какви ще са ресурсите, които ще можем да използваме, за да се изправим през, пред необходимостта на една друга приза, например свързана с околната среда и трето използването на кризисния резерв. Тук селските стопани са двойно наказани. Първо са наказани от руското ембарго и последиците от него, обаче те ще бъдат наказани и поради финансовата дисциплина, която ще се прелага при този резерв. Така че е, за нас това не е приемливо и освен това руското ембарго има политически, а не селскостопански причини, че Четвърто, този кризисен резерв ще даде възможност да се финансира политиката за руското ембарго и това, което е предвидено за 2015 година, да, то вече е предвидено и всъщност този кризисен резерв ще финансира политиката на европейския случай. Това не трябва да бъде така. И пето, какво ще се получи с руското ембарго? Е, ние не говорим тук за солидарност, а това е много важно за една стратегия 2020, за стратегията 2020. Тук става въпрос за вредите на селските стопани и по-специално за това, че това са много опасни вреди. Председателят Давам дума на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Руските санкции, т.е. блокирането на нашите сълскостопански експорти са политическо значение. Това политическо знач... решение е нещо, с което трябва да се съобразим, обаче основните засегнати са селските стопани в Европа. В подобна ситуация Европейския съюз трябва да покаже солидарност и трябва да предостави финансова помощ, за да може поне отчасти да замени вредите, е, които да обещети вредите възникнали от ембаргото за селските стопани и за това не смятаме, че трябва, за това смятаме, че трябва да се е, допускат такива безотговорни решения, като това с а, е, вземането на пари от сълско е, Сълскостопанския резерв. Комисията твърди, че средствата предвидени до сега за обещетение не са изчерпани, не са освоени изцяло, обаче те не бяха освоени е, наистина, да но е факт, че тези средства за обещетение, от тях могат да се ползва малка група земеделски стопани, тъй като има определени изисквания например, плод, е, плодове и зеленчуци се използват и за благотворителни цели, но когато е, става дума за ембарго, ситуацията е различна. Е, имаме спад на цените. Това е последицата от ембаргото в Полша и имаме спад на цените от 30-40% в сравнение с предходната година, поради което този път ни е необходима особена помощ, особен вид помощ, най-вече част от загубите за земеделските стопани трябва да се е, е, възстановят. За това е, всъщност е предвиден резервата и че смятам, че предложението на комисията е напълно безотговорно. Господин Декастро. E Благодаря много. Сега Що се отнася до разискванията, благодаря и на участието на бюджетната комисия. Аз също, заедно с други колеги, написах писмо до а, председателя Юнкер, изпратено вчера. В крайна сметка не става въпрос за това, че останалите средства не са а, изразходвани. Това традиционно а, ние правим. И а, това, което остане от а, бюджета за селското стопанство, разбира се, от предходната година, финансираме с него други проекти. Например, по миналото сме финансирали широко лентов и, и интернет и така нататък. Във всеки случай, тук ставаме свидетели на много опасен прецедент, както казаха и колегите. Ние нямаме никакви резерви, нямаме нищо в резервния фонд. 450 милиона от е, бюджета 2015 година директно ще бъдат извадени от джобовете на земеделските стопани въпреки че ние на практика сме урязали бюджета и по първия стълб. Това е неприемливо, защото вече няколко пъти сме казвали това. Да използваме наистина тази пари а, е, като допълнителна касичка, която да бъде прехвърлена към различни други пера,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 свържа изказването си с предходните изказвания. В това писмо на комисията има доста неща, с които не мога да се съглася. Първо, не се дава възможност за непредвидени разходи и второ, кризисния фонд беше споменат 88 милиона от 134 милиона са освоения. 2015 не сме започнали, така че не знаем какво ще ни се случи. Ние е, не знаем какво ще се случи, както казах, и е, Искам да припомня, че е, преди това Великобритания, тя трябваше да заплати доста пари, така че със сигурност са ни необходими още средства за селското стопанство. След това този налог или такса, това наистина е свързано с плащане за производителите. Ние сме сега в навечерието на отпадането на млечните квоти. Комисарият или по-скоро комисията предложи да има едно меко приземяване и не знам дали могат да се адаптират всички тези неща. Е, да могат да бъдат ползвани тези средства от селските стопани. Мисля, че това би било добра мерка за компенсиране на руския бойкот, но ще трябва да се помисли явно. Благодаря. Госпожа Гилера. Mm, Благодаря, господин председател. Ще ми се да чуем и мнението на комисията в хода на нашите разисквания. нашия председател, председателя на бюджетната комисия представиха своите обяснения и тълкования, но бихме желали да чуем и позицията на Европейската комисия, генерална дирекция Агри, защото в противен случай, наистина, след като не сме изслушали тяхната позиция, няма как да реагираме адекватно на положението това е необходимо в хода на разискванията. Не знае дали ще чуем позицията на Европейската комисия, но пък съм чувала техни аргументи по въпроса. Спомням си, че господин Чоус ни обеща, да разполагаме със средства за мерките, независимо от е, другите обстоятелства. Така че просто по никакъв начин не мога да се съгласа с това коригиращо писмо. Много трудно ще бъде комисията да ни обясни е, наистина адекватно положението. Все по-малко средства е, се предоставят на селското стопанство. Така че, за да можем да разрешим проблема, много добре описано от председателя на бюджетната комисия. Очевидно има голяма пропуск на съответствие между ангажиментите и плащанията. Това е нещо много сериозно. И вероятно това означава, че ще възникнат и допълнителни разходи за просрочени плащания – и в моята страна се плаща много висока лихва за просрочени плащания. Искам да подчертая това, но да се обърнем и към съвета. Дебата е, на ниво съвет е, е, и онова, което научаваме от комисията по този въпрос е мястото, където трябва да се намери решението в момента говорим за един прецедент тук. Много трудно можем да обясним на селско-стопанския отрасъл и замеделските стопани в частност как точно ще можем да върнем парите в кризисния резерв. Благодаря председателя. Много ме моля, придържайте се към регламента, господин Карти. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам а, а, наистина а, и ирландският представител на ирландския парламент, който присъства днес в хода на нашето разискване. Наистина, е, трябва да кажем, че кризисният резерв е създаден с конкретен аргумент, както тази година, така и предишната година. Никой не можеше да си представи, че ще има е, руско ембарго, например. Важно е обаче да има възможност за взимане на адекватно решение в полза на общността на земеделските стопани. Вчера разговаряхме по проблемите за мляко и мляко млекопроизводителите, има изключително много предизвикателства, които можем да посочим. И а, този кризисен резерв е създаден, за да може да се предложи подкрепа, защита за земеделските стопани. А, естествено, да, и аз искам да кажа, че ние трябва да подпомогнем борбата срещу еболата. Това е много важно. Ние сме част от а, международната общественост, и, а, които влагат усилия в. А, тази борба, но не трябва цената да се носи единствено и само от земеделските стопани. Е, наистина, е, ежегодно милиони хора в Африка умират от е, болести, които могат да бъдат преодолени. Във всеки случай, това е един прецедент не само за замеделските стопани, но и за местните общности, които зависят от своя поминък. Благодаря. Госпожа Хазакамп. Благодаря, господин председател. Кризисният резерв за селското стопанство. Средствата не са достатъчни, за да се подпомогнат селските стопани, изпитващи економически трудности. Сектора на селското стопанство все повече се индустриализира и за отделните фермери и техните семейства се обръща малко внимание, но не се обръща достатъчно внимание на животновътството, което също е отговорно и за други кризи, свързани с заболявания по животните, както и емисии. и се изисква да се покрият тези разходи от цялото общество. Не считам, че средствата трябва да се заделят само за селско-стопанския сектор. Zodat we eh, naar een Надявам се, че средствата ще бъде използвани така, че да се насърчи естественото рециклиране и производителите да ни зависят в толкова голяма степен от осигуряването на субсидии. Мисля, че можем да спестим средства. Благодаря. Следващият оратор. Господин Войчеховски, благодаря господин председател, благодаря на всички колеги, които толкова решително защитиха сълскосопанския бюджет. Аз мисля, че нашата комисия трябва да заеме ясна отрицателна позиция по това предложение на комисията, защото то е скандално. Комисията се държи така, като че ли изобщо не осъзнава сериозността на положението, като че ли не знае, какви са последиците от руското ембарго. 500 милиарда евро, това е стоеността на продукцията. 50 милиарда загубихме. Ние можехме да извършим износ на тази стойност и сега трябва наистина да по предоставим помощ, която да отговори на нуждите. Сега комисията предвижда 300 милиона евро. Тези средства ще бъдат разпределени по начин, така че селските стопани изобщо да не могат да се възползват от тях. Полша е, може би, най-силно засегнатата страна от тази криза. Разбира се, трябва да спомена Балтийските страни и Финландия. До сега обаче Полша не е видяла и едно евро от тези помощи. Тази ситуация е напълно неприятна неприемлива, поради което искам да посоча, че фактът, че този резерв сега няма да се предостави на селските стопани е просто скандал, защото едва ли може да има по-лоша от настоящата ситуация, може би война. Какво още е необходимо, за да могат да получат селските стопани тези средства? Русия в момента ни се подиграва. Ако ние изпратим ясен сигнал, че по ефективен начин ще помогнем нашите селски стопани, следващия път може би няма да се стигне до подобно ембарго. От друга страна, ние е, Виждаме, че Русия постига политическите си цели, просто защото комисията от друга страна не иска да е, помогне на селските стопани. Затова е, моята апел е не докосвайте селскостопанския кризисен резерв. Председателят, моля, спазвайте регламента. Господин Верон, следващия докладчик. Господин председател на бюджетната комисия, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Но трябваше да се помисли по-рано. Вие искахте да се разшири Европа с още една страна. Сега сме 28 съм държави и плащаме последиците за това. Подкрепяме молдовското селско стопанство, след като ние имаме неотложни нужди. Селското стопанство върви от криза към криза и изобщо не е пожалена от лошите новини. Руското ембарко показва колко ограничен е механизма на Европейския съюз за борба с кризите. Един милиард бяха загубени като пазари. И за всичко това е, е виновна и свободната търговия и преговорите за свободна търговия с Канада и САЩ. И така въпросът, господин председател, е как Европейския съюз ще може да се справи с всичко това, след като нямаме достатъчно средства, за да се справим с драматичния ефект на руското ембарго. Всички знаят, че днес е трудно да се справим с тази ситуация. И смисълът на една истинска сълскостопанска политика е да избягваме по най-ефикасен начин на най-сериозните кризи. Единственият резерв за кризи, който е, е недостатъчен, сега се използва за други цели. Надявам се държавите да се върнат към, да се възвърнат суверенитета. Благодаря ви. Благодаря. господин Мело. Има прецедент, това е нарушение. Всички сме съгласни, че трябва да има солидарност, но нямаме достатъчно средства за селското стопанство. 350 милиона евро не са изплатени за мерки, свързани с млекопроизводството, производството на плодове и зеленчуци. И имаме сериозни последици от руското ембарго. 1,3% ще бъде намалението за селските стопани от използването на средствата за други средства. Очевидно е, че еболата е приоритет и Европа и целия свят трябва да се борят срещу нея, тъй като засяга хората в Африка и на други континенти. Но това трябва да се поеме като разходи от държавите, не само от селските стопани. продоволствената безо... сигурност, която имаме след Втората световна война, не трябва да бъде поставена под въпрос от това, което би могло да се случи в този сектор. Благодаря ви. Господин Данта, аз бих искал да се обърна към колегите от бюджетната комисия с два апела. Първо се предвиждаха в бюджета резерв за кризи извън този предназначен за селското стопанство, но Европейският съвет намали средствата за резерва за селското стопанство и интегрира другият резерв в този фонд. Беше ясно, че когато се определяше резерва за кризи, че ще бъдат заделени тези средства за справене с селскостопански кризи, докато сега се използват за разрешаване на дипломатически кризи. И използват се средства от първият стълб, така че следващата година селските стопани ще се ползват с по-малко средства от тези предвидени по първия стълб. Госпожа Май. Благодаря, господин председател. Аз Написах писмо до комисията и искам да попитам дали сега съществуват е, възможности в училищата да се предлагат отново мляко и плодове, е, всъщност е, тези, които са засегнати от руското ембарго. Така че искам да попитам какви средства са предвидени във връзка с преструктурирането и биоразнообразието в Италия, например, е, няма е, някакви ясни указания за е, тези сфери. Трябва да се поставят под приоритет биоразнообразието и екологията. Благодаря. Господин Ропе и след това представителя на комисията. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų nenoriu kartotis. Благодаря, господин председател. Не искам да повторя казано това, че до тук, но искам да споделя с вас няколко свои идеи. Първо, неразбираемо е да станем свидетели на подобно предложение. Е, доста отдавна възникнаха проблемите, те не са разрешени, сега разполагаме с напълно различно предложение. Наистина срамота е, че комисарите е, и комисар Чоус, който пред няколко месеца посети Литва, обеща на земеделските стопани там, че проблемите ще бъдат разрешени. Имам предвид проблемите също така и са възникнали а, във връзка с руското ембарго, с, а, а, с съответно свинск, е, е, чумата по свинете и така нататък с е, свинския грип. По този начин, на какво ставаме свидетели? Проблемите се трупат, тяхно разрешение не наблюдаваме и а, земеделските стопани, разбира се, са разгневени. А, ако не се вземат мерки и след форума за млякото, а, който предстои, мисля, че нещата ще излязат извън кадрол. Искате ли да дойдат земеделските стопани да изливат мляко по улиците в Брюксел? Защо тръгваме да разрешаваме нови проблеми, без да сме разрешили а, старите? Що се отнася до руското ембарго, от което Финландия и Балтийските страни пострадаха много, най-много, не са взети решения. А, земеделските стопани са обезнадеждени, не знаят какво да правят. Що се отнася до Балтийските страни и Полша, можем да кажем, че а, там сериозно се изпитват проблеми, свързани с болестта по свине знаете, и хората не знаят какво да правят, какво да произвеждат, мляко ли, месо ли, няма отговор на поставените от тях въпроси. И още нещо, що се отнася до преките плащания в Балтийските страни, е, там просто ставаме свидетели на дискриминация и няма възможност да сполучат помощ от esta економическа криза. Призовавам вниманието ви към тези факти. Вече сме предоставили всички аргументи по въпроса. Нужни са точни действия. Благодаря. Благодаря. Господин Хайслер от Генерална дирекция Агри получава думата сега. Благодаря, господин председател. Доста въпроси бяха зададени. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях. Първо, позволете няколко уводни думи да кажа и да обясня, обясня каква е логиката на предложението на комисията. Е, през юни бе изпратено писмо 2014 година за корекция към бюджета, проекто бюджета тогава, разбира се. И някои неща се промениха от тогава в проекто бюджета. Първата промяна, и това е ключово за дебата, който днес се води тук – е, че всъщност тавана заложен от държавите членки за плащанията е твърде нисък. Някои е, депутати днес казаха, както и, и председателя на комисията по бюджет, е, е, обясниха всичко това. Комисията наистина не е в състояние да извърши тези плащания. Тоест, ние сме изправени, изправени пред положение, което не разполагаме със средства в бюджета, така че да поемем нашите ангажименти. Не можем да платим сметките, фактурите. Вие споменахте и еболата, споменахте еразъм и а, а, други примери посочихте, свързани с неплащане на съответните сметки. В този контекст комисията предложи писмо за корекция, което много категорично и ясно се опитва да предложи измозването на всички възможности и резерви, които ни предоставя бюджета, за да можем да намерим допълнителни суми, за да можем да покрием най-трудните, най-неотложните ангажименти, които сме поели. Има и друг елемент, който се е, промени от месец юни 2014 година а именно увеличението на проблема свързан с свръхналога, млякото, финансови корекции от държавите членки и тези средства са в функция 2. Вие се спряхте на този въпрос. Да, не могат да бъдат прехвалени другаде. Те са заделени, заделени приходни е, средства. В бюджета са. Но какво направи комисията? след като тези допълнителни суми предоставят известна възможност за маневриране, комисията се възползва от това и предостави средства в други функции. Става въпрос за тези 400 близо и 50 милиона за плащане по отношение борбата с еболата, както и, да покрие други нужди. Да, съществува руското ембарго, това е ясно, има наистина средства предвидени за това, е, комисията тълкува положението последния начин. Наистина кризисният резерв може да бъде използван тогава, когато има криза. Никой не поставя това под съмнение, разбира се. И именно това предложи и комисията с коригиращото писмо. Това е сегашното предложение сега. Това не означава, че ние сме похарчили тази средства. Това ще се извърши единствено тогава, когато се изпълнява бюджета в началото на 2015. Тогава отново отново ще разгледаме бюджета, ще видим дали имаме допълнително възможност за маневриране. Ако да, тогава разбира се ще се намали натиска относно използването на криза, кризисния резерв и парите, които сме предвидели за тези мерки, дали ще бъдат използвани. Ами вие вече и имате отговор за първите мерки 125 милиона са влезли в бюджета и 37 милиона само от тях са изразходвани за плодовете и зеленчуците. Те могат да се използват и за други марки, така че можем да кажем, че какви е, цифри тук цитирахте, е, можем да посочим, че нещата не са съвсем коректни. Комисията направи едно предложение, а сега вие сте в процедура по помирение. Парламент, Европейски съвет е, и комисията съвместно ще вземат решение. Мисля, че сега е важно да кажем следното. Трябва да отправим ясно послание. Не бива прекалено да драматизираме положението в селското стопанство. По принцип, наистина, е, тревожно положението в бюджета, по принцип, много от вас казаха това по отношение не разплатените е, фактури е сериозно, но точно в момента не е драматично положението в селско-стопанския сектор. Що се отнася до финансовата дисциплина за 2014 година? 875 милиона евро ще бъдат възстановени на земеделските стопани от декември, 1 декември тази година. Ами, добре изглеждат нещата по-настоящем. Не бива да отправяме послание към отрасъла, е, че ще има съкръщение на преките плащания. И второ нещо много важно според мен е, че финансовата дисциплина за 2015 година, последна дата, 1 е, декември да се уточни това, и ще има ограничение до сумите, които в момента са в кризисния резерв. Там няма, предвиждаме увеличение, т.е. други думи няма опасност преките помощи още да бъдат намалени през 2015 година поради кризисния резерв или други мерки. В отговор на някои от въпросите, които бяха зададени по-конкретно. Първо, най-важното, може би. Да, Комисията незабавно реагира след обявяването на руското ембарго. И е, няма как да си представим да можем по-бързо да действаме. В началото на август бе обявено ембаргото, в средата на август вече бяха предложени първите мерки. Разбира се, те трябваше да е, е стабилизират пазара. Не бива да подкопаваме, разбира се, това. Много внимателно проучваме нещата в балтийските страни. Е, също така в Полша, в Финландия и в други държави членки, които понасят щети от кризата. Е, веднага, когато видим засичане на критериите и когато обстановката го изисква, комисията ще действа бързо и ще предложи мерки. По отношение въпроса свързан с еболата – тук много от ораторите се изказаха по този въпрос. Да, наистина Европейския съюз като цяло няма как да не отговори на криза като еболата, но е много важно да се има предвид, че ще бъде сериозен риск за всички институции, ако можем да е, извадим от някъде другаде да магически средства. Сега за от многообразието в момента не мога да цитирам данни, защото не разполагам с тях в мен. Благодаря председателя. Благодаря. Това беше по-скоро едно общо изказване от страна на комисията, а не специализирано за селското стопанство, но разбираме вашата ситуация, господин Атуи от бюджетната комисия, тъй като скоро трябва да напуснете, ви давам думата за коментар. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че трябва да напусна вашето заседание но трябва да се подготвя за а, а, трилога и да а, внеса последните а, подробности, така че аз сега мога да кажа, че с интерес и слушах всички от вас, които се изказаха тази сутрин във връзка с това коректурно писмо. Истинската тема, както разбрахте, се състои в трудността и е, противоречието между е, бюджетните органи в два, от, от две страни, е, съветът и Европейския парламент. Много е лесно да се поемат ангажименти и е много трудно да се мобилизират финансови средства, за да се осигурят плащанията. Първият политически акт е ангажимента и ако комисията по бюджети е, е, трябва да изпрати сигнал, е да следи за по-голяма кохерентност между ангажиментите и плащанията. В този смисъл, ако не се следи, се поставят в трудности редица оператори, които очакват плащания от Европейския съюз. Ние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 изслушахме много внимателно различните гледни точки, които бяха изложени и всъщност е, е, трябва да се знае какво ще се прави през следващите месеци, как е, ще се справим с кризата. Знаете, че рисковете от криза съществуват и ако от настоящия момент трябва да използваме средствата, които предлага този кризисен резерв, трябва да се знае какво ще правим, ако настъпят други кризи. И тъй като комисията ни каза, че в във всички случаи ще намери средствата. Е, искаме да повярваме на това, но в момента средствата са ограничени е, имам предвид е, payment appropriation, за това са ограничени средствата, така че е, комисията трябва да прояви повече разбиране. Имаме редица е, проекти от, за коригиращи бюджети за 2014 година и наистина санкциите, които са наложени от комисията от Европейския съд е, са в размер 5 милиарда и комисията трябва трябва да знае дали тези 5 милиарда ще се върнат в държавите членки или трябва да останат в ръцете на комисията, за да може да се справи с още не е, извършените плащания. И това всъщност е един от основните е, теми за днес след обед. Аз е, мисля, че комисията ще може да се справи поне отчасти с е, неотложните проблеми. Ние искаме да се стабилизират е, неизплатените суми, но е, ще трябва да имаме и ресурси, за да се справим с най-неотложните е, искания. Така че е, това е което мога да кажа към момента. Аз мисля, че съветът ще прояви необходимите е, необходимата воля за е, съответствие, за кохерентност. Е, а аз е, мога да ви кажа, че е, въпреки, че не сме се виждали много с вас, е, тъй като комисията по бюджети ме прие, аз в случая съм и заместник на един от членовете на вашата комисия. Сега виждате каква е отговорността, която ние носим, които очакваме в помирителната процедура. Е, имам предвид е, процедурата по Лисамонския договор, т.е. ние поемаме пълна отговорност за помирянието, за тази помирителна процедура и е, това корективно писмо е един от елементите на помирителната процедура и трябва да мине през парламента, за да бъде потвърдено и за това дойдохме тази сутрин при вас и аз съм сигурен, че ще отделим възможно най-голямо внимание на аргументите, които вие изложихте. Искам да ви припомня, бюджетната комисия смята, че проблемът е много по-глобален, като се има предвид това корективно писмо ние искаме да изразим нашата трудност в момента да се намерят средства. Ще поемем ангажимент, обаче е, не можем да подпишем необходимия кредит за плащания. Съветът е, ще трябва да положи усилия да даде отговор е, на това противоречие. Очакваме това с доверие и ви благодарим за гостоприемството, господин председател, и благодаря също и на колегите за оказаното гостоприемство. Благодаря. Желая ли докладчика по бюджета да вземе думата? Не. Тогава, господин Яр, първо искам да благодаря за участието ви и винаги се казва, че всяка лоша новина съдържа доб... добра новина. И добрата новина е, че бяха показани ясно бюджетните дефицити така че много ви моля, запишете, че държавите членки трябва да изплатят неизплатените суми. За мен е неразбираемо, че има държави членки, които не плащат вноските, които дължат. В Европа това не става. Не разбирам. Много ви моля, не забравяйте. Много от проблемите са причинени от това, че държавите членки не искат да платят сумите, които дължат като вноска. От друга страна се прокламират много големи политически идеи и мисля, че това за мен да се борим със средствата на Европейския съюз за най-различни неща, които не са оправдани, е, не е издържано. Благодаря. Е, Благодаря тези аргументи трябва да бъдат обсъдени по време на пленарна сесия, защото са от генерален характер. Знаете, че в политическите групи се съгласува писмо по тази тема. Днес това писмо ще бъде изпратено в комисията по бюджети и там е обобщено всичко, което беше казано днес тук. Сега, наистина трябва да си помислим какво ще кажат селските стопани по настоящата ситуация. Само 5% от тях са на възраст под 35 години и като вземем предвид този факт и като добавим още факта, че сълскостопанския бюджет е с 30 милиарда по-малко от преди, тогава виждаме колко трудна е ситуацията и естествено ние първо ще е, трябва да използваме е, планираните средства – в бюджета и едва след това можем да ползваме средства от резерва, предназначен за селските стопани. Т.е. първо трябва да се освоят средствата от бюджета. Комисията обаче е, прехвърля средствата така, че е, веднага да се мине към средствата от кризисния резерв. Господин Десно, бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча още един проблем във връзка с бюджета – разполагам с доклад във връзка с мерките по годишния доклад за дейността на комисията и комисията посочва още сега, че следващата година ще има много големи проблеми при изпълнението на сълскостопанската реформа, защото държавите членки не могат да я изпълняват. Трябва да внимаваме селското стопанство да не трябва да връща още по-големи е, суми, защото Всъщност искам да посоча само някои аспекти. Рискът от втория стълб е свързан с еквивалентната система и сертификацията на системата с държавите членки още не е проверена. След това риска от освобождаване от озеленяване, кои площи имат право да получават помощи. Трябва много бързо да обсъдим тази тема, защото смятам, че в много държави членки въпреки тази реформа не може да бъде изпълнена в необходимите срокове. Благодаря. Благодаря, господин Дес. Вие не ни е, създадохте по-добро настроение с тази информация, но е добре, поне че съобщихте. Господин Никълсън. Yes, I think, uh, Mr. Dess is... Господин Дес е, представи интересна ситуация относно зелените мерки. В моя избирателен район фермерите се ползват от услугите на департамент, който тълкува ОСП, но не получават информация от Брюксел за прилагането и за конкретните стъпки. И ако поемат риска и приложат мерките, те могат да бъдат засегнати, както се случи вече. Сметната палата да им каже, че не са приложили мерките както трябва. И така не се ли натъкваме на една странна ситуация в Европа, след като не сме още решили как точно ще става прилагането, да настояваме за такова прилагане. Може да се отложи с 12 месеца, защото Европа ще изглежда още по-смешно, отколкото в момента. И затова трябва да си зададем въпроса какво или изобщо можем да направим нещо. Радвам се, че господин Дес постави този въпрос. Може да се обсъди този въпрос на ниво координатори или пък на следващо заседание на комисията. Комисията да дойде тук и да ни каже какво точно ще направят. Иначе аз трябва да докарам хората от моя избирателен район тук в Брюксел, за да разберат как трябва да прилагат мерките, защото те не знаят какво трябва да правят през следващата година. Окей, окей, okay, proszę Państwa, e, rzeczywiście ważne, trudne това в действителност наистина са много важни неща, които засегнахте. Комисарът ще се яви на нашето заседание през декември и ще трябва да чуе от нас това, което ние мислим по тези проблеми. Знам, че това ще бъде първо заседание с него, но е ясно ние съвсем е, еднозначно да изложим нашата позиция. Това е много важно. Е, през декември, е, когато дойде комисарят, е, ще бъде добре да прекара възможно по-дълго време при нас, за да можем да имаме достатъчно време да му зададем всички необходими въпроси. Сега Имаме половин час за точка 12 от дневния ред. Става дума за схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения. Аз няма да кажа много неща в тази връзка. Е, проблемът е на лице и той се състои в следното. Държавите членки искат да променят правното основание член 43.3 от договора и това означава, че съветът ще трябва самостоятелно да взема решение по тези въпроси. Ние сме за придържане към 34.2 като правно основание, за да осигурим и нашето участие. Всъщност този въпрос е много важен и трябва да се занимаем с него. Сега давам думата на докладчика. Първо докладчика. След това могат и други от членове на парламента да вземат думата, но първо давам думата на господин Тарабала. Мерси, е, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Както знаете, като докладчик на Европейския парламент за новата програма, свързана с е, предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения, тази нова програма създава една е, финансова рамка и правна рамка единна за предлагането на всички тези продукти в училищата. Искам да ви запозная докъде е стигнало развитието на нещата. Искам да спомена три важни, според мен, неща. Първо е общата философия на доклада. Второ, важните аспекти, които трябва да обсъдим след това в триалога, ако съвета, разбира се, иска да изслуша парламента. Ще се върна този въпрос. И на трето място метода на работа, който ще предложа да следваме тук в парламента. Първо за философията. Няколко съображения относно тази философия в общ план. Става дума за а, статистическите данни. 22 милиона в Европейския съюз са децата, които страдат от наднормено наднормено тегло и те приемат около 5% от препоръчаните плодове зеленчуци от Световната здравна организация. Затова ние искаме да образоваме младите европейци да ползват тези селскостопански продукти, както и да са запознати с производството като цяло. Образователните мерки целят да се постигнат именно тези цели. Държавите членки ще имат задължението разбира се, тези, които участват в схемите, да прилагат образователни мерки, съпътстващи предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения. И така трябва да има не само предлагане, но и а, образователни мерки. Надявам се, че това ще бъде споделено от а, большинството от колегите, независимо от политическата им принадлежност. На следващо място искам да се спра на въпроси, които ми се струват важни. Първо за правната база, списъка на продуктите и на трето място разпределенето на средствата. Относно правната база, която се поставя под въпрос от съвета, комисията предложи да се прилага член 43.2, т.е. съвместно вземане на решение между съвета и парламента, кака, както нормално трябва да бъде. Но съветът иска да игнорира, да заобиколи парламентът, което е неприемлива позиция, защото Лисабонския договор ни даде възможност за съвместно вземане на решение, за това трябва, защо трябва да бъдем лишавани от нея сега. И на следващото място, както вие казахте, се предлага сега, чрез писмо на съвета, да се премине към член 43.3, което е неприемливо. По време на изслушването аз поставих този въпрос на кандидата за комисар, тогава господин Хоган този въпрос дали ще направи нужното, за да се приложи член 43.2 за новата програма за плодове и зеленчуци за училищата. Неприемливо е съветът, и съжалявам, че трябва да го кажа, но не считам, че трябва да бъдем изключвани от участие в вземането на решения по този въпрос, който е толкова чувствителен, толкова интересен. И искам да получа вашата подкрепа, колкото възможно по-широка подкрепа в това отношение. На второ място, нещо, което също ми се струва важно, е, е списъкът на, на продуктите. Европейската комисия предлага пресни плодове и зеленчуци, след които и бананите. Добавят се бананите, защото бананите понякога са обект на специален режим. Ще се огранича в моето спозе, господин председател. Извинявам се. Ускорявам хода, но това не е добре за преводачите. И така, това е важен доклад. Жалко е, че го разглеждаме в края на днешното заседание. И така, бананът е плод и малко странно, че се отделя от списъка. Целта е да се даде приоритет на произвеждане в Европейския съюз продукти, това не е поради протекционистски съображения, да се използват местни продукти. Това е нещо, което отстоявахме при реформата на ОСП. Предоставянето на плодове, зеленчуци, мляко в училищата. При това се наблюдава спад в някои държави членки. Целта е да се добавят сега и допълнителни продукти, млечни произведения, като кисело мляко, сирене, и те могат да заместват млякото на за деца, които са алергични към лактоза или защото не им харесва вкуса на млякото за пиене. Затова, ако се фокусираме само върху млякото, няма да постигнем поставените цели за, например, количеството калци, която трябва да приемат, например, младите момичета, защото това е важна съставка, за да се избегне остеопорозата на по-късен етап в живота на, на жените. Също се предлага използването и на преработени плодове и зеленчуци, но аз предпочитам да се наложи, да се фокусираме по-скоро на пресните плодове и зеленчуци. Не бива да забравяме, че целите на тази програма е да се подкрепят селските стопани, но а, колкото повече се преработват тези съскостопански стоки, толкова а, повече се отдалечават тези продукти от базовите съскостопански стоки. Ако съветът промени мнението си, може да се постигне компромис, но считам, че трябва да наблегнем на пресните плодове и зеленчуци. Това е много важно и като се придържаме към изискванията да няма добавяне допълнително на захар, сол и мазнини. Аз съм отворен за предложенията на колегите относно предлагането на обективните критерии за плодовете и зеленчуците, като се отчитат също и интересите за развитието на съответните региони, също и за възрастовите групи, които да бъдат обхванати, например от 6 до 10 години и прочее. Искам да припомня какъв ще бъде графика. В средата на декември ще изпратя доклада за преговор. Агри комисията ще го разгледа на 20-21 януари и в зависимост от броя на получените изменения ще видим кога ще се гласува. Искаме докладът ни да има ясно послание и това може да стане през февруари или март, ще видим кога точно. За метода на работа ще следвам същият модел, който съм следвал винаги при изготвянето на доклади, а именно да се вслушвам в това, което имате да предложите и да постигнем там, където е необходимо компромиси. И ще предложа някои изменения, за да се насочим към отправенето на едно ясно послание, да прилагаме мерки, които са преди всичко ефикасни. Благодаря, господин председател, за проявеното търпение от ваша страна. Това е всъщност и една а, програма а, за образоване на младото поколение, що се отнася а, до здравословното хранене. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. В 12 часа ще имаме гост, така че много ви моля бъдете кратки. Госпожа Мюллер, една минута. Уважаеми господин председател, всички знаем колко важно е училищното хранене и предлагането на плодове и зеленчуци там. И преди да си тръгнат повече от колегите, аз искам да ви предоставя една информация е, или по-скоро е, нещо, което е сложено тук е, на изхода. Това е преработен продукт от Федералния съюз по зеленчуково производство и овощарство. Важно е такива продукти да бъдат включени в училищното хранене, т.е е, аз искам да кажа, че няма да мога да остана дълго, трябва да напусна залата. Ще се спра накратко е, на е, аспекта, че е важно тези програми да бъдат изпълнявани. За мен лично е важно също парламента да участва и аз мога в голяма степен да се съглася с докладчика, но аз ще внеса някои изменения. Според мен е необходимо децата под 6 години т.е. децата в детската градина да се хранят правилно, така че възможно най-рано трябва да оказваме влияние върху хранителните навици на нашите деца. Тези програми предлагат добра възможност за това. Само прясното мляко, за съжаление, е малко привлекателно за децата и за това за мен е много важно списъкът с продуктите сега да бъде допълнен и при изпълнението със сигурност ще имаме възможност за конкретни предложения. Благодаря. че ще Błagam, przecież byliście mieli nieraz okazję spotkać jako zastępcy sprawozdawcy. Много ви моля, казва председателят, бъдете кратки. В по-късен момент ще имаме възможност за такива дискусии. Госпожа Петир. Упозоравала да, нажалост, Господин председател, е няколко пъти ни е, предупреди в нашата комисия по този въпрос, но е, Харватия няма да участва в тази програма. Харватия е нова държава членка и не можеше да се възползва от финансово подпомагане по програмата. Така че именно поради историческия критерий моля да бъде внесена промяна, така че и нашите деца да могат да участват в тази програма сега, която според мен е много добра. Не само по този начин се поставя акцент върху здравословното хранене, но по този начин се дава възможност на малките стопанства, местните стопанства да предлагат своите пресни продукти, които са с високо качество. Така че, обръщам се към докладчика с е, е една молба. Много моля, дайте възможност на Харватия да промени този исторически критерий, за да може да участва в програмата и е, за да може да се предлагат пресни плодове и мляко и в нашите училища, защото и в противен случай са внесни продуктите. Благодаря. Можете да внесете поправки, госпожа Либар. E e Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка. Едва ли трябва да го казвам тук, но имаше колеги, които са против този режим. Считам, че е важно да се постави акцент върху този режим. Аз дълго време бях председател на синдиката на преподавателите и знае колко важно е храненето за децата и в много случаи тези деца зависят от предоставените именно в учебните заведения мляко, плодове и зеленчуци. Що се отнася до образоването на децата за здравословен режим на хранене, те, когато а, отидат в един супермаркет, не знаят а, откъде идва месото, а, което се предлага там. Така че ние не само трябва да увеличим потреблението на тези продукти, но и да разрешим проблемите, предизвикани от руското ембарго. Може да се използва използва този режим за определени възрастови групи, но не бива да се допуска прекалено бюрократизиране на схемата. Що се отнася по този въпрос? Що се отнася до този въпрос, имам опит и мога да споделя как се изпълнява програмата в Литва много успешно. Разбира се, мога да а, предложа и допълнително до обосновка на всички тези аспекти. Аз съм докладчик в Сянка, в групата на зелените. И искам да насоча вниманието именно към биопроизводството, към пресното производство с местен происход. Това е изключително важно, защото не можем да заведем нашите деца в, селското ступа, в различни стопанства, да им покажем как се произвежда, например, млякото, откъде тръгва, как се добива. Вместо това трябва да се обявяват тръжни процедури и прочее. Трябва да разрешим този проблем. Това трябва да бъде не само социална програма, тя трябва да бъде и образователна. Така че в крайна сметка да намерим начин програмата да се усъвършенства. Приключвам с това. Да намерим начин да разработим програмата и да обхване също аспекти свързани с износа. Знаете, това са много трудни въпроси. Да можем да предоставяме е, подобни плодове, зеленчуци, мляко и на по-големи ученици до 15 годишна възраст. Това ще реши и други проблеми свързани с темата. Благодаря. Пани, пани Поше, 40, 40, 40 секунд дужа е. 40 секунди превишихте регламента. Госпожа Гиляр. Благодаря. Господин председател, наистина това е първа размяна на мнение по много важна програма. Позволете да кажа и своята позиция. Съгласна съм с казаното от господин Тарабела. Бихме могли, вероятно, да разширим програмата да включим също и а, о, о, преработени млечни продукти също така преработени плодове. Вероятно, акцента трябва да остане, разбира се, върху пресните продукти. Аз съм от Испания, Андалусия, от един регион, в който плодовете наистина имат много голяма роля. Мисля, че трябва да включим тук и образователния аспект. Е, бихме могли да включим също така и зехтина в групата от е, продуктите по програмата. Изключително полезен е този продукт. Може би си струва да помислим по този въпрос. Както вече казах, когато обсъждахме преките плащания, историческите критерии са една област, която трябва да внимаваме. А когато в миналото нещо не е могло да бъде съфинансирано, това не означава, че не може да бъде финансирано в бъдеще. Разбира се, това го казвам по повод чутото за Харватия. Не мисля, че трябва тук прецедент да има и водеща роля историческия критерий. Пан посел Пълсек. Извинете, обаче аз не мога да ви дам повече време за изказване, господин Полсек. Добре, уводни слова. Замежим се pouze на отазко подпорим. Искам да благодаря на господин Тарабела за отличното му встъпително изказване. Що се отнася до млечните продукти, аз приветствам решението на комисията от септември за осигуряването на помощи на селските стопани, които произвеждат мляко, за да се преборят с ефектите на руското ембарго. ембарго. След като се запознах с проекта за регламента, аз разбрах, че не става дума за подкрепа, за наманяване и то значително на млечни продукти, които до сега са получавали подкрепа. В Чехия статистическите данни показват, че се използват използват ароматизирани млека, бели млека а, и десерти, базирани на а, крем. Подкрепата трябва, в това отношение трябва да се забрани. Само трябва да се подкрепя помощ, насърчаваща потреблението, което съставлява 10% от общото потребление. Мисля, че комисията трябва да преосмисли направеното предложение. Тези програми работят чудесно в Унгария. Има пет препоръки. правителството и училищата се договориха за прилагането на системата. Правната и финансова рамка действа добре, затова ние не виждаме причина защо трябва да се объединяват двете програми. Не можем да приемем ограничаване на субсидираните продукти, например различни млечни продукти, включително добавки на захар, защото Искаме да се промени гледната точка на децата, що се отнася до храненето. Използването на тези продукти за възрастовата група от 6 до 10 години зависи, разбира се, от регионите. Ние приветстваме целите заложени от комисията и образователните мерки, насърчаващи здравословно харанене. Ние не искаме да се изключват от програмите определени действия, като наблюдение, комуникации, оценка, тъй като това допринася за по-добрата ефективност на прилагането на схемите. Ако всички превишавате с 35 секунди, няма да се справим. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Със сигурност ние не се противопоставяне на развитието на програми за предлагане на мляко и зеленчуци и плодове в е, училищата, тъй като децата са основната жертва на лошото хранене. Ние смятаме, че е, тук е, става дума не толкова за происхода на е, продуктите. Европейския съюз е, е всъщност е, въведе митнически облегчения върху вноса на банани от Перу и Колумбия и аз мисля, че тези програми трябва да бъдат управлявани от суверенните държави и трябва да се използват най-вече местни продукти продукти. Мисля, че е, Франция може да е, подпомогне е, пазарите на банани в Антилите. Благодаря. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Punt. Eh. Благодаря. Винаги съм подкрепила тази тема в Холандския парламент. Тя е от изключително голямо значение. Надявам се, че ще бъде възприята програмата изключително позитивни. Сега обаче бих желала да се спра на един въпрос, по-скоро свързан с родителите хора, които не са имали възможност е, да достигнат до познание относно естеството на здравословното хранене. Мисля, че тая програмата трябва да обхване и университетите в този смисъл. Благодаря. Eh, Следващия оратор, благодаря. Ще бъда кратка. Е, що се отнася до темата и предложението? може да разполагаме с само една програма. Мисля, че можем да задраскаме млякото. Млякото е за малките деца, за бебетата. Не е подходящо в тази възрастова група. Още повече, че млякото не е чак толкова здравословно, колкото може би си мислим. Вероятно сте запознати с шведско проучване, проведено наскоро по тази въпрос. По-голямата употреба на мляко води до опасност от фрактура на костите, до заболявания свързани с непоносимост на лактоза и така нататък. Соевото мляко може би дори е по-удачен вариант, включително имайки предвид и проблемите свързани с клинамата, но са ни нужни повече плодове. Пани посъл Делайер. Следващите оратори благодаря, господин председател. Това е госпожа Дехей. Аз много се радвам, че тази програма за плодовете и зеленчуците в училище ще бъде приложена във Франция. Трябва да се въведат зеленчуци, защото наистина трябва младите хора да бъдат образовани, да бъдат обучени в хранителни навици. И аз искам да подкрепя господин Тарабела по отношение на възрастта, която се предвижда в програмата. Млади момичета, 14 14-15 годишни, пазят диети, пият газирани напитки и аз мисля, че една круша или един домат или един морков също ще бъде добре за тяхната линия, която пазят и аз обещавам, че ще работя много във ваша подкрепа в връзка с тази тема. Благодаря. Dziękuję pan Следващият оратор, господин Зуло. Благодаря, господин председател. Надявам се, че следващия път Всъщност първо трябва да получат думата докладчиците в сянка. Искам да добавя нещо по тази дискусия. Става дума първо за възпитателните цели на програмата. В тях няма съмнение ядрото на мерките по тази програма, според мен, трябва да бъде възпитателното измерение, според мен. Тоест, младите хора трябва да бъдат възпитавани в следния дух, да внимават какво консумират и можем да постигнем това, като обясним откъде идват тези хранителни продукти. И тук искам да направя връзка с методите на производство на тези хранителни продукти, селското стопанство. Да, обаче не интензивно. Млякото е хубав продукт, обаче трябва също да се внимава да не се допуска интензивно животновътство. Така че Наистина, продуктите трябва да се използват съзнателно, необходими са редица инструменти, за да се контролира дали мерките наистина са взети. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на господин Картинг. Euh, euh, euh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Тарабела за направеното от него встъпление, когато той говори за общата философия, за общата е, идея и приемането на нашите предложения. Изпитвам удоволствие да работя с вас. Е, по време на изготвянето на този доклад. Три точки искам да изтъкна, които според мен са важни. Съвсем накратко ще го направя. Първо, за правното основание аз мога да успокоя господин Тарабела и е, комисията, че е, комисията ще остане при първоначалното си предложение. Става дума за законодателно предложение по член 43 алинея 2 където се изисква пълно сътрудничество и участие от страна на Европейския парламент. Ние е, получихме и писмо от съвета. Е, не, не сме получили писмо от е, съвета, е, но очакваме това писмо в следващите дни. Подобно на вас, господин Тарабела, аз и слушах и е, компетентния комисар и е, когато се вида с него отново ще му кажа какви са резултатите от работата в днешното заседание от тази дискусия. Сега списъка с продуктите ние е, сме предвидели кратък списък от продукти, защото настоящата програма беше критикувана от Сметната палата и държавите членки поради е, много голямата административна тежест по нейното управление изменение. Ние искахме да опросим новата процедура. Всъщност два продукта се предвиждат – мляко и пресни плодове и зеленчуци. Аз чух какво казахте вие, какво казаха и другите членове на парламента. Наистина ние ще дискутираме в рамките на последващата процедура – Втората причина за ограничителния списък е, че е ясно, както каза вече господин Тарабела, че има проблем свързан с диетата, що се отнася до консумацията на плодове, зеленчуци и прясно мляко. Има проблем защото е, се смята, че всъщност трябва да се даде отговор на европейско равнище. Е, тук е, наистина ще трябва да се ограничим до ограничена гама продукти. И трето, възпитателна мярка, която съществува в тази рамка, това също ще се финансира от предвидения бюджет. Училищата в държавите членки могат да отидат много по-далече в рамките на този възпитателен проект. Те могат да включат много повече селскостопански продукти. И накрая разпределянето на финансовите средства. Общата сума, предложена от комисия е 150 милиона евро, 80 милиона за мляко и останалата сума за плодове и зеленчуци. Аз искам да изясня а, тук един детайл. Трябва да се прави ясна разлика между критериите за разпределяне на тези средства и възрастта на а, децата, които ще бъдат засегнати от тези помощи. Това е по въпроса на госпожа Мюлер. А, възрастта се определя от момента, в който децата постъпват в училище. Критериите за предоставяне на средствата всъщност са следните. Между 6 и 10 години е, така че е, не означава обаче това, че деца на по-малка възраст или на по-голяма възраст не могат да е, се възползват от тази програма. Така че държавите членки могат да определят една по-широка възрастова граница. Що се отнася до въпроса на Харватия, аз мисля, че вече имах двустранни контакти с е, хорватската делегация в съвета е, беше обяснено, че е, ще бъде предоставена сума на Харватия, тъй като тази страна се присъедини към Европейския съюз последна не значи, че тя не трябва да получи необходимите средства. И последното, на което искам да се спра, историческите критерии, които съществуват за разпределение на средствата, те не се отнасят за, като за плодовете и зеленчуците. тук вече се взема предвид броят на децата, а пък за млякото се използва микс от критерии. Защо? Защото вече има една система за млякото, която е, съществува отдавна и е, всъщност е, там се предвиждат най-различни критерии и ако се вземе предвид само един критерий, просто няма да има последователност. Благодаря. Благодаря и много моля да ме извините, че ви притеснявах да се изказвате бързо. Господин Тарабала, една минута. По-малко от минута, обещавам ви, господин председател. Първо искам, радвам се, че Европейската комисия се придържа към първоначалното си приложение, член 43.2. Радвам се, че повечето от колегите приемат идеята защитена от програмата на комисията, както и образователните аспекти, за които аз говорих. Искам да благодаря на всички за вашето участие и за полезните предложения. Świetnie, bardzo dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Zapewne... Благодаря ви, че бяхте толкова кратък. Със сигурност тази тема ще бъде обсъждана по-често. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. размяна на мнения. С, говорихме вече с господин Фраш Пишлер във връзка с изложението в Милано. Той е председател на управленския комитет. Вие се спомняте, че господин Декастро предложи да поканим известни личности, които са в състояние да предложат нови идеи във връзка с това толкова важно световно изложение. То е важно за Европа и за целия свят и в този дух днес поканихме една такава личност, професор Рикардо Валентини, той е работил в различни сфери, в различни международни организации и комитети, така че му давам веднага думата. And... Uh, Добър ден на всички. Благодаря ви, господин председател. От името на Центъра по хранене е, позволете да ви благодаря на вас, на всички депутати за нас е голяма шанс, възможността, че ние можем да споделим основните идеи на нашата организация и призива към действие. Много бързо се разрастваме Имаме представители от много организации, които вече са подписали а, протокола от Милано. Някои от тях са от гражданското общество, някои от тях много добре са известни. А, Save the Children, форума за храните и така нататък. А, също така и над 5000 индивидуални граждани са станали членове на нашата организация, така че много се радвам, че ни се предоставя тази възможност да ви запознаем с нея и с протокола. Разискването е съвсем невременно. Изправени сме наистина пред сериозен проблем, пред който е изправено цялото продоволствие и селското стопанство в света. Вече се прескача нивото прага на устойчиво развитие. Има 7 милиарда жители по настоящем и 2050 те ще станат 9 милиона. Какво се случи през последните 50-60 години? Отвои се населението от 50-те години насам и тенденцията нараства. Така че трябва да си зададем въпроса дали нашата система в селското стопанство е, догонва това предизвикателство. Да, задавали сме тези въпроси и в миналото. Опитвахме се винаги да изхраним хората, но сега можем да кажем, че има разходи за това. Това се прави за сметка на ресурси, околна среда и вероятно сме изправени пред много голямо предизвикателство. Дали ще можем да изхраним следващите хора на земята, имайки предвид и натиска, който изпитваме от урбанизация, промяна в климата 8 от всички 10 хора през 2050 година вероятно ще живеят в градска среда. Така че трябва да помислим по всички тези въпроси. За нас това е наистина огромна възможност в университета в Милано и това изложението в Милано ще бъде, надяваме се също така, едно събитие, което ще събере представители на континента и на света. И се надяваме, че в рамките на форума ще можем да говорим по въпроси, свързани с изхранване на планетата, технологии в агросистемите. И това е възможно за всички нас да предприемем действие и да си тръгнем от експото с конкретни резултати. Искаме да избегнем просто е, е, експото да се превърне в една изложба. Ние искаме да има дъл, дълготраен ефект от него. Някои критични проблеми, пред които сме изправени. Самия протокол се основава на три паралела, свързани с изхранването и храната. Първият парадокс – само преди минута е, наистина изслушах вашата много интересна дискусия относно плодовете, зеленчуците и хранителните режими. Това е парадокса с недохранването милиона, 800 милиона хора всъщност страдат от недохранване, и 1,5 милиарда хора пък са прехранени. Те разполагат с повече храна, отколкото им трябва и се стига до състояние и на затластяване сред тях. Това са проблеми, сериозни проблеми, пред които сме изправени. 35-40 милиона хора от друга страна умират от недохрадване, липса на храна или пък защото прекалено много се хранят и живота им, за съжаление, се съкръщава от това. Втория парадокс, пред който сме изправени. Земята, която може да ни изхранва. Какво правим днес с земеделието, селското стопанство? Само 47% всъщност от е, световното производство е насочено към изхранване на хората. 33% е насочено към изхранване на животните, 7% е, се използва за биогорива. А този дял нараства. Така че това са само едни общи разсъждения относно бъдещето на селското стопанство. Тук става въпрос за хора, за животни, за автомобили. Кого ще изхраним? Имаме ли достатъчно земя? За да отглеждаме продукция, трябва да търсим на различни места, например в Африка, ще намерим ли достатъчно. Много сериозни и тежки са последствията от всички тези въпроси. Много развиващи се страни, от друга страна, се отказват от вегетарианския си хранителен режим и се обръщат към местните производство. Стига се до нов дисбаланс. И на трето място разхищението на храната. Има случаи на липсва, липса на храна, а от друга страна изключително много храна се разхищава. 1,3 милиарда тона. Можете да си представите, четири пъти повече хора могат да се изхранят с тази храна, която се изхвърля. Сега, що се отнася до производството, не бива да забравяме процентите, до които сме достигнали в Европа 35%. Какво количество от процентите достига до пазарите на страните е друг важен въпрос, който не бива да забравяме. И въпреки, че сме се развили, Имаме по-добра система в селското стопанство в света. Големи са предизвикателствата, пред които сме изправени и трябва да взимаме конкретни решения. И така, Миланския протокол а, изисква да действаме възоснова на три цели. На първо място да се намали глада и да се подобри качеството на живота, качеството на изхранване в света. Това разбира се е много важно. На следващо място устойчивото развитие на селското стопанство, отново насочено и към борбата срещу глада. В този случай е, трябва да обърне внимание на недохранването. Много често не го засичаме като фактор е, при повишаване на смъртността в дадени общества. Трябва да включим тези данни в информацията, която анализираме, трябва да подобрим. Освен това, е, качеството на храната в на годишна основа не само по отношение на отделните сезони. В усреднен смисъл трябва да разполагаме с информация относно липсата на храна и къде точно хората имат недостиг на храна. Естествено, необходимо е, е да се използват научните постижения по отношение на храненето. На второ място, както казах, устойчиво развитие, изграждане на рамка, подходяща рамка със съответно целеполагане, за да е, се намалява използването на биогорива е, първо поколение до 5% от целите възобновяеми е, горива. Внимание трябва да се обърне на съответните услуги, да се ограничат финансовите спекулации и това са част от мерките, които искаме да предложим. На трето място да се ограничи разхищението и схвърлянето на храна с 50% е, бихме желали до 2020 година да се съкрати разхищението на храната. Това е постижимо, ако работим всички заедно, институциите, правителствата, гражданското общество и общността като цяло. И на последно място е, да се кои са а, организациите, които ни помагат, както казах, частни предприятия, неправителствени организации, граждани, повече от 9, 5000 граждани подписаха този протокол от Милано. Насърчаваме ви да се запознаете с него, можете, разбира се, и да се включите, да се подпишете под него и да участвате, разбира се, в разискванията. Така че призоваваме към истински ангажимент, очакваме експото, изложението много бихме желали и депутатите на Европейския парламент да могат да а, разпространят тази идея. Моля, отправете посланието във вашите е, държави, така че да може общността от хора, които ни подкрепят, да се разширява. Освен това, много се надявам, че ще можете да подкрепите протокола в хода на вашите разисквания и вашата конкретна работа в Европейския парламент. Разбира се, ние сме на ваше разположение. С интерес бихме участвали във ваши предложения, бихме участвали по всякакъв друг начин в обща работа по този процес. И така, каним ви на Международния форум, посветен на храните и изхранването в Милано през месец декември тази година където ще се разгледа протокола, основан на принципа отдолу нагоре. Ще можем да предоставим е, наистина протокола на всички, които проявят интерес, за да могат да го използват. В крайна сметка това е интерес на гражданите. Благодаря ви. Пани profesorze, bardzo dziękujemy за tą ciekawą prezentację. Благодаря за вашата интересна презентация, господин професор. Имаме молба към вас. Би било добре, ако тази презентация бъде предоставена и в писмена форма за нашите депутати, а и на секретарията. Това би било добре и ако ни предоставите още допълнителни материали, наистина бихме ги приели с удоволствие, защото това са изключително интересни неща, които вие току-що изложихте. За съжаление, днес не всички могат да участват, защото това е последния ден а, от заседателните дни за нас. Ще бъде добре обаче всички депутати да могат да получат а, тази информация. Сега давам думата на инициатора на този процес, господин Кастро, и след това ще дам думата и на други. Е Благодаря, господин председател. Благодаря най-вече на Рикардо Валентини за направеното представене. Протоколът Милано се разработва. Има силна подкрепа от асоциации, неправителствени организации и прочие. Със сигурност е подходящо място да се отразят предизвикателствата, пред които е изправена планетата ни. Ние слушахме а, господин Фишлер, който председателства ръководния комитет, който комисията създава, за да се предизвика дебат по тези предизвикателства, както и по огромните възможности, които предлага изложението в Милано. Ние много често сме обсъждали тези въпроси в този, тази комисия. Говорихме за реформата в ОСП в предходния а, мандат. И често сме задавали въпросите как можем да произвеждаме повече с по-малко ресурси, как да предизвикаме една радикална промяна, за да можем да се справим с предизвикателствата, идващи от азиатските държави. Знаете, че баланса на пазарите се променя в зависимост от събитията в тези страни. И сега има големи предизвикателства за млекопроизводството, за производството на други селскостопански продукти за изхранване на населението. Има нестабилност на селскостопанските пазари, което е проблем за фермерите. Има рязък спад в цените и състоянието на съскостопанските пазари създава проблеми за фермерите. Може би Предвидените в реформата на ОСП мерки не са достатъчни, за да се преборим с тези предизвикателства, като произвеждаме повече, управлявайки по устойчив начин нашите ресурси, както вие подчертахте във вашето изложение. На изложението в Милано ще обърнем внимание в голяма степен на този въпрос, как е, да запазим оскъдните ресурси, как е, да преодолеем е, проблемите, свързани с незаконното завземане на земи, което засяга толкова много държави, особено в страните от Африка. Читам, че това ще бъде огромна възможност за всички нас. Нашата комисия ще бъде представена в... беше представена в Милано през юни Надявам се, че ще има наше участие не само тази комисия, но и други парламентарни комисии преди официалното откриване на изложението, за да помислим как да се справим с всички тези огромни предизвикателства, сред които трябва да споменем и разхищаването на храни. Благодаря ви отново. Благодаря, господин Декастро, госпожа Шраер. Благодаря, господин председател. Кратък въпрос към вас. Когато става дума за новите храни, университетът в Туента се занимава много с тази тема и в бъдеще това вероятно ще е необходимо, обаче аз виждам, че понякога се появява известна резервираност. Трябва обаче да се работи. Не можем да произвеждаме така, както преди 2000 години, така че въпросът ми е следния. Вие се спряхте накратко на науката, но тя трябва да намери според мен много по-голямо отражение тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Хазакам. Благодаря. Искам да благодаря на нашия гост. Чудесно е да, да чуем подобни изказвания в нашата комисия. Искам да ви поставя редица въпроси. Нашата партия е съгласна с целите на вашия доклад. Имаме един въпрос. Тези цели действително са амбициозни и са изключително важни. Задачата няма да е лесна. Считате ли, че все още е възможно да се направи нещо, като се има предвид Увеличаването на производството е единствената цел на общата сълско-стопанска политика. Благодаря. С това изслушахме всички, които желаяха да се изкажат. Госпожа Шраер. Е, нанотехнологиите исках да попитам. Yes, пани Господин Дес, благодаря, господин председател. Искам да благодаря от името на моята политическа група, че днес е, се състоя тази среща, за това, че вие дойдохте тук и докладвахте и мисля, че е, това е една много важна дискусия, също и с помощта на господин е, Декастро. Е, говори се за увеличаване на производството. Знаем, че е, в Азия е, и има много по-голямо увеличаване на производството, отколкото в Европа. По продължение на 30 години сме увеличили производството на пшеница с 1%, а при месото с 6%, а в Азия 35%. Така че а, ние в Европа имаме нужда от а, наистина а, земеделие, което а, да дава добри резултати. Имаме екологично земеделие, и ако е, изложим е, на риск селското стопанство да прехвърли е, производствата си в Азия, да, ще имаме тогава повече екология, повече защита на животните, но по-малко производство. Председателят, благодаря. Днешното разискване беше една чудесна подготовка. във връзка с ОСП на бъдещето. Това е наистина едно много голямо обогатяване за нас и вие ни представихте по много добър начин какви големи предизвикателства стоят пред нас. Естествено, ние трябва да се спрем на конкретни точки, когато става дума за междиния преглед на ОСП. Преводачите ни отпуснаха 10 минути допълнително, така че господин професор имате 7-8 минути време за вашия отговор, моля. Uh, you, Благодаря, господин председател. Благодаря и за гъвкавостта, проявена от преводачите. Приветствам вашите въпроси. За информация искам да кажа, че Можете да се запознаете с е, текста на е, протокола от е, Милано, така че всеки може да се вземе тези материали на излизане. Да, уче, науката е много важна, особено науката свързана с храненето. Необходимо е да знаем повече за хранителната ефективност и как да се храним по-здравословно. Например, за преодоляване на такива сериозни заболявания в Европа и други части на света, като диабета и прочие. И в това отношение науката може да ни помогне много. Разбира се, науката може да ни помогне и как да се подобрят технологиите, за да се намали ефекта върху селското стопанство, и нанотехнологиите са много важни, например, що се отнася до намаляването на използването на изкуствени торове. Така че считам, че има много възможности, които можем да обмислим, за да разгледаме въпроса за увеличаване на производството от една страна и запазване на целостта на средата, околната среда. Относно това, което беше казано и за хуманното отношение към животните. Има нещо споменато в протокола по въпроса. Има пет а, а, основни изисквания, които са посочени в а, протокола, които могат да се използват по-широк план. Друг въпрос, свързан отново с увеличаването на производството. Искам да кажа, че храненето не опира само до производството. Не трябва да считаме, че повечето храна означава и по-добро хранене. Трябва да поставим въпроса по по-различен начин. Може да имате а, повече храна, но не непременно да имате по-добро хранене. Така че трябва да гледаме на въпроса а, и, като в неговата цялост, не само производството отделно, другите аспекти отделно. Така че ние има какво да направим в тази посока. Също връщането на производството на храни в Европа придобива по-голяма значимост. Така че можем да обмислим и този въпрос. Искам отново да ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви и аз най-сърдечно, господин професор. Всичко, което вие представихте тук, беше едно много голямо обогатяване за нас. Ще се опитаме да използваме това, което казахте във бъдещата ни работа. Благодаря. Още веднъж благодаря и на е, инициатора, господин Де Кастро. И всъщност това е последната точка от дневния ни ред. Остава една единствена кратка точка, а именно Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Председателят се извинява. Що се отнася до заседанието на координаторите и протокола от него, вие сте получили информация и ако няма възражения или коментари по тази информация, тогава този протокол всъщност не протокола, решенията на координаторите се смятат за приети. Следващото заседание 3 декември. Тогава при нас ще дойде на посещение новия комисар. Ако имате предложения за това заседание, моля обърнете се към вашите координатори, за да можем преди заседанието да изясним някои въпроси или по-скоро да му представим въпроси, за да има представа какъв ще бъде предметът на дискусията. Тогава много неща ще могат да бъдат обсъдени. Ще бъде обаче добре да му дадем поне е, приблизителна представа за темите, по които искаме да разговаряме, защото те наистина са много и е, по тези важни теми ще трябва да разговаряме с е, най-важното лице в комисията, което отговаря за този ресор. Благодаря за участието ви в това заседание. Довиждане до следващото заседание. Благодаря, че останахте до края. Много често се получава така, че дневния ред е много натоварен, но ние не можем да променим нищо в тази насока.